Kolleginnen und Kollegen, уважаеми колеги, Сега ще се изкажат тримата колеги, които не можаха да вземат думата преди обедната почивка. Бишов Айдан от Германия и патриархът на Брюксел бяха при мен в офиса, представители на православните християни и ние обсъждахме подобни проблеми, така че помолих един от двамата накратко да представи ситуацията от своя гледна точка. Микрофон. No. Уважаеми дами и господа, скъпи парламентаристи, идваме при вас изпълнени с болка. Приемете ни като хора, събратя. Задачата ни е да закриляме нашите християни в Ирак и Сирия. Те са и подложени на гонения и мъчения и убийства. Искаме да усетите нашата болка. Тя е болката на бездомните, болката на онези, които биват подлагани на кланета и гонения, биват прогонвани от домовете си, живеят по полетата. Молим ви за хуманитарна помощ, за да можем да направим място, на което да подслоним тези хора. Благодарим ви от сърце за това, че ни слушате и за това, че се че проявявате готовност да ни помогнете. Молбата ми към всички вас е да помислите за нашите християни в Близкия изток. Те наистина живеят в а, мизерия и гнет. Благодарим ви че всички заедно ще вземете решение да помогнете по достоен начин на тези християни. Благодаря ви от сърце. Много ви благодаря за тази възможност да се изкажа. Аз съм архиепископ на Белгия, Франция и Люксембург. Идвам от Камшли, от северна Сирия, близо до Ирак, т.е. региона с много проблеми в момента. И днес сме тук не за да ви губим времето, а за да се изкажем и за да ви кажем, че се повтаря историята от преди 100 години. Свидетели сме на същият геноцид. Ето защо трябва да се действа. Имаме нужда от конкретни мерки за защита на християните в региона. Трябва да се действа спешно, в противен случай всички християни в региона и самото християнство там ще бъде а, заличено. През 1990 е, година и първата война в, зализа, залива имаше намеса в полза на кюрдите поради атаките на Садам. Същото е положението с християните днес, с малкото християни в региона и е крайно време да защитим това младсинство, независимо дали става въпрос за християните или за язидите или за другите мълчества в страната. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Разбира се, че ще се занимаем с тази тема. Ние от сутринта обсъждаме въпроса. А, също така ще спазим оговорката, която имаме с вас във връзка с разпределението на хуманитарната помощ в региона. В следващите часове ще влезем във връзка с ресорния комисар и можете да разчитате, че ще се опитаме да помогне. Тук и имаме представител на Организацията за бежанците на ООН, с него ще разговаряме за газа, но той ще отнесе вашите думи в Женева и Нью Йорк, защото вашето послание е важно. И току-що можете да знаете, че току-що успяхте да се обърнете и към Обединените нации. Благодаря, че ни отделихте време. Можете да разчитате не само на нашето съчувствие, но и на нашата активност. Ще направим каквото можем. Ситуацията е наистина извънредно а, брутална. Условията са невиждани. Благодаря. Гюрек, er Господин Гюрек, тук ли е? Я не Благодаря. Аз исках да кажа същото, което казаха и духовниците току-що. През последния век бяха прогонени повече от милион християни от Ирак. Те бяха сплашвани и прогодвани. Ние не сме обсъждали изобщо тази тиха война. Днес сме изпълнени с, с съчувствие, но последните 100 хиляди християни в Ирак се нуждаят от нашата реална помощ. Тяхното положение е изключително сложно. Съчувствието ни не стига. Трябва да се действа много от нещата, които говорим, трябва да бъдат осъществени. В Ирак и Сирия е необходимо да имаме конкретен план за действие в защита на християните. Това, което се прави до момента, не е достатъчно, колкото и да е нужна хуманитарната помощ. Тъй, че е необходимо наистина да има мандат на Обединените нации за операции от името на Обединените нации в защита на народите. Знаете, че активни там са само Съединените щати. А, хората там наистина страдат от невероятното насилие, което се упражнява върху тях. Така че наред с е, откъслечните хуманитарни мерки, ние трябва да предприемем действия за спасение на тези хора и за тяхната закрила. Агресията на организацията Исламска държава е ужасна. Мерките предприяти против нея за сега не са достатъчни. Трябва да препоръчаме нови мерки. Онова, което беше направено като интервенция в Либия, няма да е достатъчно в Сирия. Благодаря. La palabra Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Днес преди опят на няколко пъти стана въпрос за ситуацията в Северна Сирия, така че мога да подкрепя много от нещата, които казаха колегите. Положението на хората на сирийско-турската граница в последно време а, се влуши наистина по драматичен начин. Имаме сериозен повод за безпокойство. Организацията Ислямска държава се опитва, както изглежда с помощта на турското правителство да направи етническо прочистване в пограничния район. Десетки хиляди бежанци чакат отварянето на границата, а тя е изцяло затворена. Искам да обсъдим каква роля можем да изпълним като Европейски парламент, за да окажем натиск върху Турция да отвори границата за беженците и естествено да я затвори за ислямска държава. Искам да обсъдим дали ние като парламентаристи не трябва да изпратим делегация наблюдатели на турско-сирийската граница, защото тук се намесва и търговията с петрол. Благодаря, Савин. Няма други желаящи да се изкажат, за това ще се възползваме от възможността да продължим заседанието си. Сега ще имаме разговор с Робърт Търнър, ръководител на дейността в Газа на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток добре дошли като представител на ООН и Върховния комисарят за а, бежанците. Господин Търнар, му на време сте тук. Миналата седмица приехме резолюция за ролята на Европейския съюз в войната в ивицата Газа. Днес нашата комисия обсъжда проблемите в този район. Уважаеми господин Търнар, благодарим ви че дойдохте да обсъдим обстановката там и за това, че заедно с вас можем да помислим какво бихме могли да предприемем, за да помогнем на населението в този регион трябва да има тактически мир с Хамас, но трябва и да осъзнаем, че участниците в конфликта е крайно време да намерят трайно решение. За да се стигне до такова решение, комисарията за бежанците може да изиграе важна роля по отношение на балансирането на интересите и предлагането на решения на конфликта. Господин Търнър, какво прави, какво може да направи вашата агенция за разрешаването на конфликта? Много се радваме, че днес ни отделихте време. Благодаря, имате думата. Thank you very much for the introduction and thank you for the opportunity to speak to you today. Благодаря за, <laughs> Благодаря за възможността да взема думата пред вас. Аз работя за ОНЕ за подпомагане и строителство на палестинските бежанци в Близкия изток. Положението в Газа, какво правиме, няколко думи за конфликта. И тези, които познават Газа, това е една малка, малка територия, 395 хил... Е, квадратни километра. Е, практически изцяло градоустроена зона. Така че когато говорим за конфликт, става дума за 6 или 7 е, хиляди ракети или а, бомби. А, Моята организация е една организация на ОНЕ, която има специален мандат за подпомагане на палестинските бежанци в Либия, Ливан, Сирия, левия бряг на река Йордан и лицата Газа. Повечето организации на ОНЕ работят с подизпълнители и ние имаме 13 000 души личен състав. Имаме 245 училища за над 200 000 деца Имаме а, именно служба за здравеопазване, имаме служба за строителство и също така много широки е, програми за помощ. Раз, ние раздаваме храна на две трети от е, населението на, е, в е, Газа. Тоест, 70% от населението на Газа са всъщност беженци, които разчитат на нашата помощ. Положението в Газа и условията, които доведаха до конфликта. Всъщност нещата започнаха миналата пролет с политическите промени в Египет и затварянето на тунелите между Газа и Египет. Последиците беше инфлация, защото от, защото от Египет идваха много ефтини стоки. Второ, по-голямата част от строителните материали за строежите в Газа идваха през тунелите. всъщност тези тунели не бяха някакви малки дупки, през които минаваха стоки, а това, бях, това беше една истинска е, търговска граница, през която а, минаваше стока, гориво и така нататък. И третата последица от затварянето на тунелите е, че митата от търговията през тунелите всъщност е, са преходите на а, властите в Газа. И когато прекрати тази търговия, просто а, правителството и властите се оказаха без никакви приходи. И, а, и вече стана ясно на практика, че те няма да могат да продължат да управляват ивицата газа. Затова се а, стигна до едно сближаване с Фатах. Днес, слава Бого има така решение да се е, работи за помирение с е, и на, на, на, на, и, на, и на 2 юни се е, беше сформирано правителство на а, консенсуса. А, просто защото Хама, хам, хам, Хамас искаше просто да се отърве от отговорността, не да се отърве от е, контрола от властта, но от отговорността да управлява. За, защото е, правителството и работещите в държавната администрация на, на практика получаваха половин заплати или бяха частични, получаваха част от заплатите и вече органите на властта не разполагаха с никакви доходи. Когато правителството на националния консенсус бе сформирано за много кратко време, имаше, имаше някаква възможност да се избегне конфликта, да се, евентуално да се избегне, но Хамас Израел и международната е, международната общност и всички заинтересовани страни на практика не направиха нищо, за да избегнат е, конфликта. Но поне щеше, може би поне, имаше някаква възможно, потенциална възможност да бъде избегне този конфликт. Е, Хамакс трябваше просто да отстъпи властта на новото правителство Палестинските власти трябваше да навлезат в, в Газа и да наистина физически да присъстват и да управляват. Израел трябваше да остане на страна и да остави това правителство да поеме е, властта, но е, Израел не направи това и международната общност трябваше да, под, да подкрепи това правителство, от което това, това беше направено до голяма степен. Сега някои от проблемите, които можеха да бъдат а, решени. Първо, заплащането на държавните чиновници, рационализиране на цялата държавна служба и развитие на търговията. В крайна сметка вече 8 година газа е блок... ивицата газа е блокирана от Израел. Е, в магазините в Газа има, има стоки, но хората нямат пари за да ги е, закупят. Но е, Проблема е, че е, е, жителите на Газа вече не могат да продават своите продукти в Израел, в Хайфа, в Рамала и оттам и липсата на ам, доходи. конфликта започна с отвличането на трима младежи в Хеброн и тогава се разбра, че вече конф, конфликта е, е предстоящ и че няма да може да бъде обе, избегнат. Видяхме, че започва конфликта, видяхме начина по който започва конфликта, но просто не знаехме по какъв начин ще прекрати, ще приключи този е, конфликт. Самият конфликт. Е, видяли сте кадри по телевизията, аз го видях на място беше, може би, най-кръвопролитният конфликт от, от години. Ние а, на, ние така предвиждахме да има не повече от 9000 души, които да бъдат разселени по страната, но в един момент се оказахме с 300 хиляди разселени а, граждани на Газа имаше повече от 2 на 2000 убити, между тях много деца и много големи разрушения. Е, въобще цената, която плати е, и цивилното население беше много висока. Бихме могли да, да, да кажеме, че това може би можеше да послужи за нещо, ако от това беше проистекло някакво е, разрешение на проблема. Но в, е, в, в момента положението съвсем не е по-добро, отколкото преди е, започването на конфликта, е, защото всичките, всичките проблеми, които се, постав, се поставиха и би бяха наболели преди конфликта, продължават да бъдат неразрешени и няма да могат да бъдат решени за седмици или е, месеци. Бихме могли да свършиме нещо а, и да, да с съвместни усилия да помогнем. Вие ме попитахте какво може да направи Европейския парламент тези четири заинтересовани страни е, трябва да поемат своята отговорност и всеки е, да е, свърши работата, която трябва да свърши. Палестинските власти трябва да, да, да покажат, че са готови да поемат властта, Хамас да, я, да им отстъпи. Израел трябва да седи на страни и да остави палестинското е, палестинските власти да поемат е, властта в Газа, а международната общност е, да подпомогне това правителство да вземе властта и да упражнява тази власт. Международната общност трябва да да подкрепи това правителство и може да го направи по много конкретен начин като подпомогне реформата на, на администрацията и на начина по който работят държавните служители. служители евро... По този начин страните от Европа биха могли да спомогнат за стабилност в газа. Е, Европа не може да седи на страна, Европа трябва да играе практическа, активна роля за прилагане на реформите. Е, палестинските власти се нуждаят от помощ, но те са онези, които трябва да идентифицират проблемите, да подготвят програмите и, план, и плановете за управление на ивицата ГЕЗА но трябва те трябва да, да поемат следващите конкретни стъпки, за, за да може процеса на стабилизиране да върви напред. Когато на 23 април бе подписано споразумението, когато през юни бе сформирано правителството, нещата бяха ясни. Но ако те продължат да не предприемат стъпки, ако те седат и чакат, то ще дочакат следващия конфликт и такъв ще има. Защото няма няма да можем да постигнем стабилност в региона. Аз мисля, че ще спра до тук, за да имате възможност да ми зададете съответните въпроси. Благодаря ви, че ни слушахте. Благодаря за тези думи. Сега пристъпваме към вашите изказвания и въпроси. Ана Гомес. Very. Благодаря ви, господин Търнер. Представянето ви беше много интересно. Един много различен, освежаващ подход към цикълът на насилие и разруха който слушаме постоянно и четем в документите, които се разпространяват обикновенно. Интересна беше връзката, която направихте с затварянето на тунелите с Египет и начинът по който сте очаквали нещо да се случи. Или казвам други думи, конфликтът е бил неизбежен, ако не се предприемат мерки, мерки не бяха предприени и се стигна до този конфликт. Въпросът ми е следният до каква степен действително е жизненно важно да се сложи край на блокадата и до каква степен смятате, че международната общност не направи достатъчно за да избегне войната. Пак въпросът ми е, наистина ли е от ключово значение да се сложи край на блокадата? И следващия ми въпрос е какво е мястото на Европа освен, че както обикновено плащаме за всичко разрушено от Израел. Какво е състоянието на политическия процес? Споменахте, че и палестинската автономия трябваше да положи повече усилия, за да наложи реална власт в Иблицата Газа в рамките на правителството, което беше създадено след намирането на споразумение с Хамас. Има ли според вас начин Европа да окаже повече подкрепа и да насречи палестинските власти да направят именно това? Как смятате, от ваша гледна точка, като организация, работеща на място в Газа и постоянно намираща се под под атака. Как вие гледате на мястото на Европа и на хората, която играе Европа? Защото аз лично като европейка се чувствам много засрамен от нашата роля. Благодаря, госпожо Гомес. Движим се по график. Нека да бъде така до края. Моля колегите да се изразяват кратко. Благодаря. Имам конкретен въпрос и то е следния. Държавната помощ на арабските държави е хуманитарна помощ за арабското население. става въпрос не за разрушенията от войната, става въпрос за положението, което заварихме, когато а, разбрахме, че има конфликт. Благодаря. Госпожа Десахмет. Е, Много ви благодаря, господин председател. Господин Търнър, благодаря ви за анализа и за изказването. Както знаете, в Европейския парламент ние подкрепиме дейността на УНРАО година с година, включително и с финансови средства, но все пак ми се струва, че нашият е, принос не, наистина не е значителен. Обяснихте какво е положението в Газа, добре, но ако наистина се опитаме да построим наново всичко, което беше разрушено в Газа, което ще отнеме 5 до 10 години, и ако има опасност всичко това пак да бъде разрушено след някоя друга година, струва ми се, че просто трябва да променим цялата система. Трябва да ни истинска промяна в Газа, както каза и един от представителите на вашата агенция. Крайно време е Европа и Съединените щати най-накрая да се заемат наистина с въпроса за Газа. Аз съм посещавала улицата Краса, други колеги сигурно също са, са го посещавали. Всички знаем, че става въпрос за един огромен затвор на открито. Ясно е, че докато Замеделците не могат да отглеждат своята култура и да я изнасят, докато рибарите не могат да изнасят своят улов, няма как да има истинска економика. Бяха затворени тунели, тените тунели към Египет, отварят се нови към Израел и, и подобни мерки не могат да разрешат проблема мисля, че е крайно време Европа да вземе политическото решение да предприеме действия. Благодаря ви. Ursäkta. Eh, eh, UNRWA har ju haft ett strategiskt partnerskap med... Eh... Исках да кажа следното. Имаме е, стратегическо партньорство от 1971 година. ОНЕ има 12 000 сътрудници в Газа но в е, течение на годините конфликтът между Израел и Палестина върви в темпо крачка напред, две назад. Е, колко пъти се възстановява инфраструктурата и след това отново се разрушава от бомбардировки, а омразата от двете страни расте. Какво правим ние, европейците? едва ли не награждаваме Израел с разширено партньорство, надявайки се, че някой ден ще можем да влияем върху израелците. Но тази политика не ни доведе до някаква ясна цел. Виждате ли признаци за някакви политически промени, признаци за търсене на други модели и как Европейският съюз може да допринесе за осъществяването им? Тук трябва да споменем и съвета за сигурност на ООН, не. Виждате ли някакъв график в времето? Благодаря. Сега за малко ще отстъпя институционалната си роля и ще говоря като депутат. Господин Търнър, разглеждайки задачите на вашата организация и състоянието на нещата, виждам, че те се влушават. Например, преди няколко години ваш сътрудник е бил убит от израелски а, снайперист. 51 сгради на Умбра са били съборени от израелците. Само тази година има 10 мъртви е, сътрудници на ООН вследствие на израелски нападения. Стотици са е, били ранени. Смятате ли, че това е съзнателно действие на Израел, е, пряко нападение над УНРВА? Какво ние можем като парламент да направим, и как можем да разберем защо изобщо са тези нападения срещу ООН? това е от една страна. От друга страна ме безпокоят економическите аспекти. 47 милиона долара са предоставени като спешна помощ. Е, през август 2014 година почти 66 милиона долара, като 43% от тези пари идват от САЩ, а останалото от Европейския съюз. С други думи, има огромни економически проблеми. Какво можем да направим, за да помогнем за преодоляването им? Благодаря сега господин Фрем. That's me and it's Freund instead of Frem. Anyway, uh, thank you. Thank you very much. Името ми е Freund, а не Frem. Няма значение. Благодаря ви, господин Търнер, за изказването ви и за изключително трудните работа, която вършите заедно с организацията ви в Газа. спълно право казахте, че от една страна палестинските автономни би следвало да поема отговорност за управлението в Газа, а от другата страна е Израел, който, както вие самият казахте, би следвало да се оттегли и да остави нещата да се случват. И се питам, кое, кое е по-вероятно да се случи или по-малко вероятно да се случи. И какво може да направи Европейския съюз, за да предотврати случващото се? Благодаря ви. Благодаря да бъдем господин Карвер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Търна, за задълбоченият анализ на драматичното положение в Газа. Няколко въпроса. Смятате ли, че ще има промяна в а, положението с покарата лошен от Израел в Газа и ако има, това ще бъде стъпка напред в Израел за приемането на решение за създаване на две държави. Благодаря ви. Думата има госпожа Алкин. Благодаря ви за изложението, господин Търнър. Имам един прагматичен въпрос относно парите на нашите дънекопаци. Колко точно финансови средства прехвърлят пряко или не пряко от УНРВА към Израел? Постоянно има увеличаващи се разходи от страна на УНРВА. Сега вече има ограничения за материалите, които могат да бъдат внасяни в газа. По-голямата част от тези строителни материали би следвало да бъдат купувани в Израел и то на много скъпи цени. И ние постоянно плащаме, плащаме, плащаме. И така стигаме до следващият ми въпрос, който за мен е най-важен. Говорите за възвръщане на стабилността. Това значи ли, че може да се върнем отново към постоянна военна окупация на цяла Палестина. Аз мисля, че имахме блокада преди 2006-2007 година. Спомням се, че по времето частния сектор нямаше никакви шансове изобщо. И това беше още преди Хамаса да поемеме властта. А сега вече от блокада преминаваме към истинска обсада. И честно казано, аз почвам да се, уча, да се защото ако нито в Европейски съюз и ООН и в Унорва постоянно говорим за възстановяване на стабилността, това значи, че тези неща си хора трябва да продължават постоянно да страдат и ние да продължаваме да плащаме. Защото ние постоянно плащаме за тази продължаваща окупация ще се съгласите с мен, че няма как да разделим въпроса за положението в Газа с окупацията на целият регион. Те са взаимно свързани и няма никакъв смисъл да се опитваме да, разделя, да разделяме двата въпроса, но няма да и получавам в това отношение. Незабавно след обявяването на прекратяване на огъня, нашите министри заявиха, че не може отново да се върнем към статуквото. Това беше единственото оптимистично в декларацията от заседанието на съвета. И навре... тогава си помислих, че трябва да се не, не и по въпроса за окупацията. Но, но разбирам, че става въпрос всъщност за статуквата в газа, т.е. трябва да се върнем към нормалното в кавички състояние на засада. Т.е. да има отегляне с няколко километра на линията на блокада. Разбира се, вие носите политическата отговорност, ние я носим, но ако направим това, тогава трябва просто да, изобщо да престанем да говорим за разрешение на проблема с създаване на две държави, защото е ясно, че няма как да постигнем напредък в това отношение. Сеньор Панцери. Панцери. Grazie. La mia domanda è questa. Intanto grazie per la sua presenza. Благодаря. Първо искам да ви благодаря за изнесената информация. Европейският съюз е най-големия донор на палестинските власти и от друга страна е най-големия пазар за а, израелския износ. Ето защо искам да ви попитам питам, понеже познавате проблемите там, дали не е настъпил момента в това отношение да се направи нещо. Финансовата област, областта на търговията, тук не можем ли да направим нещо конкретно по отношение както на Палестина, така и на израелското правителство, за да тръгнат най-сетне по пътя към мирния процес. Смятам, че е необходим известен натиск. Вие как мислите? Благодаря, господин Джорджи. Εμείς επισκεφθήκαμε πρόσφατα την Παλαιστίνη και νομίζω ότι τα είδαμε σχεδόν όλα. Посетихме наскоро Палестина и видяхме почти всичко. Умишлено казвам почти, защото не ни допуснаха в ивицата Газа. Така че апелирам да, за, да, да, да отбележите, че на нас ни беше отказано едно демократично право. Ние тъкмо това критикувахме, че и ние като депутати не получихме достъп до ивицата газа. Не, е, дори не колкото и да настоявахме, Израел не ни предостави това право. Вероятно има нещо, което да крие. Питам се, какво би станало, ако ни държаха тук в Брюксел 8 години, без течаща вода, без ток и ако ни бомбардираха през ден? Как щяхме да реагираме? Сега за заселниците. Защо заселват 300 души в град, израелци, в град, в който живеят 800 хиляди израелци? палестинци, извинете, и на тях им се плаща да се заселят там. То такова поведение може ли да бъде прието от Европейския съюз и Европейския парламент? А ние всъщност толерираме това поведение. Разбира се, настояваме за санкции, заклеймяваме, но от друга страна Израел, галим Израел, така да се каже, с перце. Ако не бъдат наложени санкции, няма да има решение на конфликта. Аз съм твърдо убеден, че Израел изобщо не е заинтересован да се реши конфликта. Господин Бучнер. Ich möchte in dasselbe äh, Kerbe schlagen. Аз а, искам да се изкажа в същия дух едва ли можем да постигнем нещо, ако не отнемем специалния статут на Израел в търговията с нас. Така че настоятелно апелирам да преосмислим тази ситуация. Само така можем да постигнем нещо. И последно изказване. Башир? Ah, sorry about that. Uh, I would like to echo what has been... Извинете. Искам и аз да повторя казаното от не един колега днес. Фактите са красноречиви. Има една, от една заинтересована страна, която не иска разрешение на проблема. Близо 2 милиона души живеят в един затвор на открито. Аз съм го посещавал, знам как се живее в него. И смятам, че ние в Европейския съюз не можем да допуснем нещо подобно да се случва в днешно време. Също така смятам, че специалният статут, който сме предоставили на Израел, трябва да бъде оттеглен, тъй като Израел, подобно на, а, южна, на, южно, на режима на апартейт в Южна Африка, трябва да бъде подведен под отговорност. През 1948 година разделението на палестинската държава беше с идеята, че 60% ще остане палестинска палестинска държава, а Израел ще вземе 40% от територията. Споразумението от Осло потвърди създаването на палестинска държава. Само една държава в света днес предотвратява създаването на палестинската държава и това е Израел. И както каза френският министр на външните работи при скорошните бомбардировки, трябва да наложим решение. В противен случай ще сме свидетели на трагедия след трагедия. Редица конфликти в Близкия изток избухнаха поради несправедливата и неразрешена в положение на години е, ситуация в Палестина. Ако Израел действително има добри намерения, защо не позволи на тези бешенци от Палестина да се върнат по родните си страни? Да говорим за абсолютно недопустимо отношение от страна на тази държава. Ето защо трябва да прекратим строителството на израелски колонии в региона и да позволим да палестинците се върнат в своята родина, която е тяхна по право. Благодаря ви. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Благодаря господин председател. Съгласен съм с това, което каза господин Хаджиорил. Той много точно описа ситуацията в ивицата Газа в момента. И имам следния въпрос, господин Търнър. Смятате ли, че стабилността в региона в момента зависи от поведението на, палестинските, на властите на палестинската автономия или от поведението на окупаторите. Палестинската автономия също казва, че Палестина е окупирана. Израелската армия е окупационна армия и това, което прави там, си е чисто прочистване. за въпроса дали сме съгласни или не. Вие говорите за фундаменталисти, за екстремистите. Смятам, че това, което вие се... Че, че това, което се опитват да правят палестинците е просто да защитят земята си, честа си и достоинството си. И ще ми позволите да добавя още нещо. Много е важно да осъзнаем, че в региона не може да има мир, при положение, че един народ потиска друг. Имам следния въпрос към вас. Вече стана въпрос за разрушаване на ваши институции, ваши органи, има а, жертви сред вашите сътрудници. А в региона живеят 60 000 души. та са потърсили убежище там. Тоест в момента трябва да се предприеме нещо за преодоляване на щетите. А представителят на ООН каза, че трябва да се отиде на място в региона, за да се наблюдава къде отиват материалите за възстановяване и да се начертае план за това възстановяване. Искам да ви попитам, защо реагирате така въздържано по отношение на Израел? В това, което вие е, казахте, нямаше и сянка на осъждане на това, което прави Израел. Да, много е хубаво, че присъствате в Газа, но трябва да действате. Благодаря. Доста въпроси и все различни. Господин Търнер, имате думата. Благодаря. Ще ми трябва време да отговоря на всички въпроси. Да, правя сте. Вие не го казахте. Газа и Палестина, левия бряг на Рега и Йордан са окупирани. Така. Някои от вас спомен, споменаха блокада, окупация. дали е окупация или блокада, няма никакво значение. Важното е, че това трябва да прекрати. Това е предисловие за решаване на конфликта. Но аз, аз бих искал а, палестинците да могат да се върнат по родните си домове и да живеят там. Но ако няма конкретни, ясни, видими действия в момента на място, то това няма да стане. Ако няма мерки, които да бъдат предприяти от палестинските власти, от Израел, от Хамас, ако тези три страни не предприемат акции, е, палестинците не могат да се върнат в своите домове. А нивото на фрустрация, на гняв, на умора е много по-голямо, отколкото е било някога. Тези от вас, които са посетили ивицата Газа, знаят за какво говоря. в продължение на години тези хора съхраняваха надежда, чест, достоинство, но нещата се промениха от последния конфликт насам. И а те е, те в момента единственото, единственото нещо, което искат е да, е, е да бягат е, нелегално, да, да, да, да вземат децата си и да се измъкнат от, от газа. Да отидат да потърсят някъде подслон в някоя от другите страни в Средиземноморския басейн. Така че стабил, стабилността е предварително условие. И трябва наистина много, много успешно да се вземат мерки сега. Не след 6 месеца, сега от тези три заинтересовани страни, които споменах. А, 118 наши устройства и сгради бяха разрушени, повечето от които училища, близо до а, границата израелските власти, израелската армия по-скоро, разруши един цял училищен комплекс. Построяването и от, на газа отново възстрояването, построяването на сградите няма да бъде възможно, докато не разполагаме с строителни материали, за да могат да, да се е, осъществат е, проектите. Но всичко зависи, както казах, от е, властите, които управляват е, газа в момента те Израел се, се съгласи палестинските а, власти да, а, да бъдат, да присъстват, да могат да контролират контролно-пропускателните пунктове, през които да минат строителни материали. Но за това трябва да бъдат предприяти крачки и а, мерки от палестинските власти. проблема с блокадата и мирния процес като цяло и по какъв начин Европейския съюз в качеството си на търговски партньор може да направи нещо и по какъв начин да, да, да, да помогне. В крайна сметка, двете страни трябва да постигнат някакво споразумение. Вярно е, че Европа е най-големия донор на в Палестина, за палестинските власти и има споразумение с Израел. Защото защото положението всъщност е лошо за едните, както и за другите, защото не може да има за израелската държава и за бъдеще, докато положението продължава и докато има окупация. Така че Европа трябва а, да. А, да направи, защото гласа и да се чува. В крайна, в, в, в крайна сметка е, палестинските средствата, които се изплащат на палестинските власти, помощта за Палестина идва от европейските данекоплаци. Те трябва да имат възможност да се произносат. Хуманитарната помощ от арабските държави. Ар... Арабските държави предоставят много средства за строителство, повечето средства, с които разполагаме за е, осъществяване на строежите, програмите за образование и така нататък са от арабските държави. Получаваме от е, крупни суми от отделни арабски донори, суми, които са равностойни на сумите, които получаваме от Европейския съюз като цяло. Така че е, арабските донори са много щедри. Бих казал, че е, не пред, пред, пред, пред, предпочитам да не ни трябват средства пред, пред, е, предпочитам да, да, да, не, да, да, не, да не трябват е, средства от Европейския съюз. Но, за съжаление, е, парите, които получаваме от Европейския съюз, са абсолютно необходими. Абсолютно необходими са за образование, за, за човешкото достоинство, за, за да можем да осигуриме човешки условия за живот на палестинците. И мисля, че мисля, че средствата, които получаваме, са много добре разходвани, поне такив са, такива са оценките на ОНЕ и на всички други организации, които наблюдават нашата работа. Някой ме попита дали е, можем да напуснем Палестина. Бих, е, бих се радвал, бих мечтал да бъда последния директор и да не трябва, и да, не трябва да присъстваме. Наистина това ще бъде един е, много светъл ден за Палестина, но за съжаление боя се, че няма да стане толкова скоро, колкото го е, А, дали дали е, са дали нашите постройки, сгради са били обект е, на е, прицел е, Обедените нации са неутрални в е, конфликта. Ние винаги ние винаги нашето поведение би било много а, е, прозрачно. В, в, в момента, в който намерихме оръжието на място, ние го показахме знаете, че загинаха включително и а, наши служители в а, училищата. А, но във всеки отделен случай трябваше да си дадеме въпроса дали реакцията на Израел беше пропорционална и дали са взети всички мерки, за да бъдат защитени, е, да бъде защитено гражданското е, население. Ако както ако това а, е, беше ако във, в, в, в, в а, първия случай е, беше казано, не беше доказано, че е имало атака срещу израелски танк. Ако, има, ако е имало такова нещо, а, е, дали а, е, пропорционален, дали беше пропорционален отговора на израелската армия с 1500 артилерийски и в отговор на нападението, пропорционален отговор ли беше да се изстреля ракета срещу убежище, в което са 3000 цивилни? Както казах в началото, най-важното и приоритета в момента е стабилност – в момента е, спокойствието е само привидно. Ако в най-скоро време бързо няма промени е, в, е, в самата газа, ако не бъдат приложени реформи в администрацията, ако не, не се допусне вноса на строителни материали, то, то тогава нещата няма да се променят. Но ако това, това стане, то тогава Европа ще може да играе много важна роля. Но в момента палестинците, Самите палестинци трябва да решат какви крачки трябва да направят напред. Те трябва да решат по какъв начин можем ние да помогнем. Те трябва да дойдат при нас и да поискат конкретна помощ от нас. Благодаря ви. Е, Благодаря, господин Тарнер. Благодаря ви за това, че дойдохте да ни представите вашата дейност. Е, нашият парламент е, отваря широко врати пред организациите на ОНЕ и ще се радваме, ако можем да ви помогнем с нещо. 5 минути пауза.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 Okay, colleagues, maybe we can make... И, така, колеги, мисля, че е време да започваме. If, if everybody could take their seats, including everybody... Моля всички да вземат местата си, включително и колегите, които си правят мини заседания в другия край на залата. Започваме с малко закъснение по моя вина, за което се извинявам. So, colleagues, my name is Linda Makava. Колеги, аз съм Линда Макеван и съм нови председател на Комисията по развитие в парламента и заместна господин Кусо от Комисията по външни работи и госпожа Валенсиано. Господин Кусо е заместник председател на Комисията по външни работи, госпожа Валенсиано е заместник председател на подкомисията по правата на човека. Както знаете, това е съвместно заседание на нашите комисии, за да представим кандидатите за тази годишната награда Сахаров. Това е началото на процедурата за избиране на лауреата на Наград Сахаров за 2014 година. Комисиите ни ще гласуват след две седмици на 7 октомври, вторник сутринта, след което ще представим списък от трима кандидати на председателския съвет, който от своя страна ще реши кой ще бъде лауреата на 16 октомври в Брюксел. Скъпи колеги, наградата Сахаров вероятно е най-видимата част от дейността на Европейския парламент за насърчаване правата на човека по целия свят. Благодарение на парламента Европейския съюз продължава да има отделен специфичен инструмент за демокрация и права на човека. И благодарение на този инструмент ние насърчаваме и Европейската комисия и е, Европейската служба за външна дейност да се справят по-добре взимайки прави човешките права, благодарение на нас правата на човека винаги се взимат предвид, когато се договарят нови споразумения за сътрудничество. Освен това, ние наблюдаваме специфични проблеми с човешките права в различни държави по света и когато гласуваме резолюции, тези, на тези резолюции се гледа много сериозно в редица държави. Имам редица видни бивши лауреати на наградата, в, наградата Сахаров и ние гарантираме, че лауреатите продължават да се ползват от нашата подкрепа, ако продължават да се сблъскат с проблеми с свободата и правата на човека в съответните си държави. Скъпи колеги, Нашият ангажимент е, към, за защита на правата на човека се е, отразява от е, различните канди, от кандидатите, които ще ви представим днес, които идват от всички краища на света. Регионите, които те идват, е, Близкия изток, е, Северна и Централна Африка, Източна Европа и Кавказ, обхващат стратегически части на света, където правата на човека и основните свободи най-редовно се нарушават, но едновременно с това това са и региони, в които има държави, ключови партньор на Европейския съюз в развитие правата на човека и сигурността. Който и да бъде избран за носител на наградата, всички много добре знаем, че всички кандидати заслужават напълно нашата подкрепа и те се занимават с важни въпроси, в с на човека, които заслужават нашето внимание. Преди да дам думата на колегите тук, за да ни представят кандидатите за наградата Сахаров, ще ви припомня пред, предишните етапи на процедурата. Крайният срок за внасяне на кандидатури беше 18 септември. Бяха получени 7 допустими кандидатури и разполагате с кратко представяне на кандидатите в досието пред вас. Сега ще помолим е, членовете на парламента, които са внесли кандидатурата да представят своите кандидати и ще го направим в, в, е, по, по азбучен ред. Всеки е, член на Европейски парламент, който внася номинация, ще получи 10 минути, точно 10 минути, за да представи своят кандидат, общо 70 минути. И ще започнем с номинацията на господин Махмуд Ал Асарни и Луис Рафаел Сако, които са номинирани от групата на европейските консерватори и реформисти. И госпожа Анна Забровска ще ни представи кандидатите. Всъщност имам двама колеги, Марк Демесмейкър и госпожа Анна Забровска. Не знам кой от двамата ще вземе първи думата. Господин Демесмейкър, имате първи думата за 5 минути от името на екара, след което госпожа Заговска от НБ ще получи думата за 5 минути. Господин Демасмейкър. Благодаря, госпожо председател. Да, действително искам да ви представя тази двойна номинация от името на моята политическа група, но всъщност номинацията е обща с колеги от други групи. Госпожа Забовска ще обясни. Уважаеми колеги, когато разсъдъкът заспи, се събуждат чудовищата – преди 200 години е, това е, Франциско Гоя даде израз на тази идея в своя творба. Сега трябва да се борим с чудовищата на гражданската война в Сирия и Ирак. Изправени сме пред религиозен фанатизъм, който, за който днес много говорихме. Фанатизъм, който води до масови убийства, до геноцид, до прокуждане на хора. Хората биват биват гонени само заради религиозната или етническата си принадлежност. Това, което става в момента в Ирак и Сирия, ни припомня най-мрачните глави от нашата история. И там има хора, които се борят за солидарност, за човешко достоинство. Нещо, което изисква страхотен кураж, защото трябва да има и чувство за самосъхранение. За щастие има такива смели хора, които ни изпълват с надежда. Ние трябва да ги оценяваме и да ги насърчаваме. Това са Луис Сака, Сако, патриарха и а, Махмуд Ал Асали. Луис Сако е патриарх на халдейската църква, а Ал Асали е най- върховен представител на преследването в Ирак. Е, религиозно мълцинство, християнско малцинство. Махмуд Ал-Асали никога не е мължал пред лицето на а, брутал, бруталните действия на ислямска държава. Махмуд Ал-Асали заклейми тези убийства. Той е мухамеданин и, и въпреки това се изправи срещу тези зверства и плати с живота си за това на 20 юли. За съжаление, номинацията му е а, посмъртна. Тази невиждана бруталност, това несилие на ислямска държава с заплаха за целия свят, включително и за Европа. Невероятна е тази бруталност. Бру... И освен това, знаете, че се упражнява влияние върху млади хора от Европа. Те биват радикализирани. Стотици младежи тръгват от Антверпен, Лондон, Париж и се отправят нататък, след което роднините им са ужасени, когато ги видят на кървави снимки в интернет. Знаем какво стана на няколко стотин метра от тук в Еврейския музей. Ние наистина сме изправени лице в лице с тези опасности и трябва да намерим отговорите които е необходимо да дадем. Отговор, реакцията не бива да е еднопластова. Е, ценности като помирение, като достоинство трябва отново да бъдат истински отглеждани там на място. Това правят смелият е, патриар Сако, както и падналият в жертва Махмуд Ал-Асали хора, които изключително а, сериозно се борих, борят за граждански свободи. Това са изключителни личности и а, заслугата им е толкова голяма, че Европейският съюз трябва да я уважи, защото трябва да реагираме. Правили сме грешки в историята трябва да покажем, че подкрепяме уважението и зачитането на личността и а, нейния живот. Само така можем да се преборим с чудовищата. Военните сили не достигат. Трябва убеждение. Както казах в началото, а, Гоя беше казал, че а, заспалият разсъдък пробужда чудовищата. Ние трябва да се преборим с тези чудовища. Малка част от тази борба е номинацията на тези две изключителни личности. Благодаря, госпожа Заборска, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, дами и господа, безсъмнено Днес сме свидетели в Ирак на геноцид. Това е страна, чието прави, правителство е много слабо и което е разделено между шиити, сунити и копти. Но и християните, които живеят в този регион отдавна, много по-отдавна от всички други етноси, трябва да изоставят домовете си и да заминат защото в противен случай ще, ще бъдат изтезавани, измъчвани, изнасилвани или продавани като роби от терористите, наричащи себе си ислямска държава. А, правата на, на човека са е, ос, основополагащото на човешкото достоинство и човешкото същество. И когато докато, има потъп, докато са потъпкани правата на един човек, цялото човечество е в опасност. Не е достатъчно само да, е, да съчувстваме, трябва да действаме, защото в противен случай утре човечеството ще изчезна. Неотдавна в Женева патриарха Сако каза какво трябва да се направи, за да се върне достоинството и честа на Ирак. Първо да продължиме да, да предоставяме хуманитарна помощ, дрехи, медикаменти, храна на бежанците, за да могат те да оживеят до момента, в който стане възможно да се върнат по домовете си, по селата си, по а, огниш, в а, семействата си международна коалиция с подмандат на ООН трябва да бъде създадена, за да защити правата на хилядите хора, които са останали беззащитни в този регион. Това е предисловие за тяхното връщане, за това те да могат да се върнат в родните домове. Патриарх Сако каза също така неотдавна – защитата и зачитането на човешките права на всеки отделен граждан е единственият начин за подсигуряване на съвместно мирно съществуване. Войната е само източник на нещастие. Европейския съюз трябва да създаде мироопазващи сили, да сформира мироопазващи сили. С нашите резолюции обаче ние можем още от сега да покажем какъв път трябва да се следва. Така че нека да дадеме наградата Сахаров на онези, които се борят, борят за правата на християните. По този начин ще им покажем, че ние не ги забравяме. Е, ние не, е, не, не е случайно нашата кандидатура да включва и мюсюлманин, и християнин. Примерът, който дават нашите двама кандидата, са пример и вдъхват надежда на стотици хиляди хора, които вярват, че дори в ада на земята може да има светло бъдеще. Благодаря ви за това, че може, можахме да внесеме тази кандидатура. Е, тя е подкрепена от 80 депутата два пъти. А, а, два пъти повече от необходимото. След направена проверка 66 подписа бяха валидирани. Аз приканвам да осветлим пътя на онези, които вярват към човечеството и и да заявиме съвместно, че и заедно, че правата и свободите не могат да бъдат само теоретично. За това ви насърчавам да подкрепите кандидатурата на Махмуд Аласали постмортем и на патриарха Луи Рафаел Сако. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Забърско, и за това, че се писахте в времето. Сега следващите кандидати Мухат Белгуате, Ала Якуби и Ала Абдел Фатра, които са посочени от Европейската левица, Обединената Европейска левица. Давам думата на госпожа Мари Кристин Вержа. А всъщност вие сте скрити зад камерата. Имате думата. Благодаря ви. Давам ви думата за 10 минути. Thanks, uh, madame la présidente. Après la chute de Zinedea... Благодаря, госпожа председател. След смъртта на Махмуд Бегал на блогърът в Тунис започна цяло едно движение, което бързо се разпространи из цяла Северна Африка. Две години и половина за нещастие, обаче резултатите не са на очакване на, на висотата на очакванията на гражданите, не вече на младите хора. Няма смисъл да споменаваме положението в Либия и в Сирия. Всички добре го познаваме. Има обаче и страни, които напълно бяха забравени, като например Бахрайн. Малото белголат е Ала Якоби и Ала Абдел Фатах са символи. Символи на тази младеж и надеждата на младежта за по-добри дни. Те повярваха, че техните държави най-накрая ще тръгнат по пътя към демокрацията. Те вярваха, че вече имат право на на, свобода, на словото. И това, което е общо между тях е, че са били жертва на властите в съответните си държави. Независимо, че тези държави са много различни помежду си, включително и по отношенията си с Европейския съюз, но това е тема, на която ще се върна след малко. Общо между тези хора е, че те са били жертва на насилие, защото са се опитали да изразят свободно своето мнение. Млад Белглат е 26 годишен араб, роден в Казабланка и член на движението от 20 февруари. Той на, е бил последван от властите и на три пъти е бил осъждан, включително и на затвора. Известен е заради а, проблемите с полицията от, от а, февруари 2011 година. Наричат го гаврош на марокканската революция и съвременен трубатур. Той а, разобличава корупцията и а, насилието в полицейските служби. И всички, които познават Марокко, познават и тези, всички тези проблеми, които няма нужда да споменаваме тук. Въпросът е, има ли, има ли право на свободно слово в една държава, която все повече се превръща в модел за подражание на своите държави? Още по-страшното, този младеж се е осмелил да критикува краля, който си е истинско престъпление в Марокко светотатство в Марокко и откакто излезе от затвора, той непрестанно настоява, че е невинен. Ала Якоби е млад е, тунизиец, 26 годишен и също рапър. Той също е, е участвал в размери си през 2011 година, нееднократно е бил обект на полицейско насилие, защото в песните си е, разобличава насилието, упражнявано от страна на полицейските служби и корупцията сред тях. Нееднократно е бил преследван, задържан и осъден заради съдържанието на своите песни. Ала Абдел Фатах е 33 годишен блогър, активист и син на активичи Палата на човека, който е бил е, хвърлен в затвора през 80-те години. Той самият е задържан нееднократно заради а, дейността си в подкрепа на на човека в Египет и в частност, тъй като е участвал в а, забранена манифестация по време на сегашният Египет в, а, в Египет и всички знаем какво значи това. Тези трима млади хора са символ, символ на цялата младеж в Северна Африка, която все още вярва, че свободата на словото е, е богатство. Те все още имат коража да се изказват и да, ням, да не се страхуват от последиците. И именно тяхната смелост, факта, че те не се страхуват от, свои, от последиците, са една от най-символичната част от тяхната дейност от 2011 година насам. Затова ние подлагаме тяхната кандидатура, за да може все повече гласове в, помо... в защита на основните права, в частност правото на свобода на словото, продължава да се подкрепят в различните страни партньори на Европейския съюз. Ако гласувате в тяхна подкрепа, ще изпратите важно послание на всички тези млади хора, но и на правителствата на, техни... на техните държави, послание колко голямо внимание отделя Европейски съюз на основните човешки права и на право, свободата на словото, която не може да бъде потъпквана. целта на наградата Сахаров е да помагне на борщи се правата на човека да продължат своята дейност и да гарантира тяхната сигурност. Ако дадем тази награда на млади хора на 26 години, това ще бъде едно послание на надежда. Надежда в момента, в който културното разграничаване и културните конфликти са повсеместно явление, то не само в Северна Африка. А тези млади хора станаха символ на борбата за свобода, човешки права и достоинство, които станаха символ на революциите в държавите в Северна Африка. Затова ви моля да подкрепите тяхната кандидатура. Благодаря ви, госпожо Вержия. Четвъртият кандидат е с организацията Кредо, Отворени врати, Обрат район и помощ за църквите в нужда, номинирани от Филип Жеван и 60 други членове на парламента. Кандидатурата ще ни представи господин Понга за 10 минути. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. За съжаление, Филип Живан не е сред нас днес, защото е поступил в болница. Така че, моля да извините неговото отсъствие. От името на 60-те подписали а, неговото предложение, аз ще ви предложа кандидатурата на четири организации, които работят активно за защита на преследваните християни в Ирак и Сирия. Тези организации които представляват различни христи... течения на, на християнското вероисповедание, привличат вниманието на хората, на правителствата, но също така помагат на място на нуждаещите си. Ако им отредиме наградата Сахаров, ние също ще отдадем честа на всички от тези, които са жертви на варварството на джихадистите от така наречената ислямска държава. Да защити християните в Близкия изток е задължение на Европа, защото ние споделяме еднакви ценности, една цивилизация. Не става дума за вероисповедание, става дума по-скоро за философско-морален подход подход. Защо, защото става дума за свободата да мислиш, свободата да вярваш а, и свободата да не вярваш на нещо. Ако а, от, им отредиме наградата Сахаров, ние всъщност ще препотвърдиме нашата вяра в правата на човек. Нека да, да, да, да дам няколко примери за тяхната дейност Кредо. Организацията Кредо е създадена през септември 2013 година, след като бяха опожарени стоти, стотина копски а, църкви в Египет. В Кредо има представители на източно-християнските е, църкви, както и на други неправителствени организации. Целта на, на Кредо е да привлече вниманието на а, е, ръководителите и на държавните главци и гражданите относно опасностите, които е, грозат християните в Близкия изток. Те подадаха е, оплакване до Международният наказателен съд срещу е, ислямската държава. Е, в Париж Кредо заедно с ректора на голямата джамия организ, организира обща декларация за борба срещу а, ислямските екстремисти. Верта е неправителствена организация, която има за цел да защитава преследваните християни. Тя е, действа и работи в 53 страни и има 21 офиса в е, света. Цел, цел, Целта е да привлече вниманието на християните върху преследванията, които се упражняват срещу дадени църкви. Не, не, не става дума за борба срещу начин на мислене, срещу някаква църква, а срещу преследването на църквите като такива. Е, Портоверт работеше много в е, Сирия с е, християните, предвид състоянието на нещата там. С избухването на войната Портоверт помага на разселените граждани и заедно с други църкви, арменска, католическа, протестантска, помага на на тези, които имат нужда от помощ. 9000 семейства получават помощ всяка, всеки месец от тази организация. Организацията работи също така в Северен Ирак, след, където се е настанила след Втората война в Персийския залив. Благодарение на мрежа с и с помощта на партньорите си неправителствената организация по, по, помага на бежанци от ислямската държава. Помага също така а де, е фун... Международната католическа фундация, която има за цел да помага на а, преследваните християни и християните, които имат нужда от а, помощ. А ЕД работи в 140 страни и по-специално в Близкия изток. През последните години увелича помощта си в Сирия, където помогна на местната католическа църква да помага на бежанците и е, на християните като цяло, включително и на мюсюлманите. От е, началото на 2014 година над милион и 200 хиляди евро бе, бяха насочени за подпомагане на е, мусулмани и християни, а нови средства ще бъдат е, отпуснати за християните, които бягат от Мусул. Е, Евро Дорион е лаическа организация, в която членуват професори от френската Сорбона – Нейната цел е да, да спомага у, за образованието, здравеопазването и социалната помощ в 23 страни и по-специално в Близкия изток. Повече от 4 милиона евро са били насочени към, за помощта в тези страни. В момента Организацията проучва нуждите на бежанците в северен Ирак и средствата, с които разполага, са предназначени за купуване на храни и за отопление и помощ на беженците. Благодаря. Четвъртия кандидат е движението Евромайдан представляван от Мустафа Наем, Руслана Лищенко и Елисавета Шепетиликова и Тетяна Черновол и господин Сариус Волски и 52 ма други а, депутати ще ни представят тази кандидатура, но първо ще ще погледнем видеото подготвено за тази цел. Извинявам се за произношението на имената. А след това всеки един от четирите колеги ще е, е, предложи кандидатурата. Готови ли сме с техниката? Можем ли да видим видеофилма? I am the Ukrainian, the native of Kiev. And now I am on Maidan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 we now have, as I said, four speakers. Както вече казах, имаме четирима оратори. Ще дам думата на всеки един от тях за по две минути. Problem from the French cabin. Има проблем с превода на френски. Чува се испански вместо френски. Проблема ще бъде разрешен. <laughs> Maybe the Spanish is having the French, you're being told. Plus de l'espagnol. Okay, hopefully that will be resolved. Please let... Надяваме се проблемът да бъде разрешен скоро. Аз сега давам думата на господин Сариус Волски за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Заедно с колеги от различни политически групи предлагаме да, да дадем заслуженото на масовото движение Евромайдан, което със своя забележителна смелост успя да постигне свобода, защитане на правата на човека и демокрация. Искаме да дадем, да дадем заслуженото на това движение за гражданската съвест и за това, че противопостави на бруталният режим в Украина. Хората от това движение бяха готови да платят висока цена за нашите европейски ценности и за техният избор да изберат Европа. Движението на Евромайдан продължава традицията на самият Сахаров, който защитаваше правата на човека в Съветския съюз, включително и конкретно отделни лица, като Джамилев, например, който взе участие в протестите на площада Майтан. Сахаров се защитаваш, се бореше срещу режимът, потискаш правата на човека, същото, което правеше и движението Евромайдан. Евромайдан е част от наследството на Сахаров. А наградата Сахаров е послание, което ние, европейско, правяме към Европа и към света. Тази награда ще бъде една едно зачитане, една заслуга за масовото движение на Евромайдан. За първи път в е, историята хора загиваха под знамето на Европейския съюз. Ето защо, ако дадем наградата Сахаров на Евромайдан, тя ще ни припомня колко ценни са свободата и демокрацията и ще трябва да бъдат защитявани дори на най-висока цена. Наградата Сахаров ще ще бъде един символ за многокултурното, многорелигиозно движение, което обедини представители на всички общности в един мирен протест. Движението Евромайдан ще даде нова власт на украинските граждани, които продължават да се борят при много тежки условия за свобода и демокрация. Ако самият Андрей Сахаров беше в залата днес, той щеше да подкрепи кандидатурата на Евромайдан. Отдаването на наградата е, Сахаров на Евромайдан ще отдаде заслуженото на дейността на самият Андрей Сахаров. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега думата има господин Петрас Оштровичиус за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. През 2014 година събитията в Украина привлече световното внимание и Украина се превърна в държава, която ние подкрепяме Евромайдан е един прекрасен пример за, народно, за народен протест срещу един корумпиран, недемократичен режим. Това е един прекрасен пример за надежда. Всички украинци, които излязоха по улиците и които останаха единни и силни, се бореха за европейските ценности и за своето демократично бъдеще кандидатурата на Евромайдан, която е представен, представена в лицето на трима безстрашни борци, които по свой начин ежедневно се водеха своята борба по барикадите в Киев или чрез различни дейности по организирането на протеста. Тези хора са Мустафа Наем, Руслана Лишичко, Елисавета Щепеликова и Татьяна Черновол. всички тези видни личности и цялото движение Евромайдан, което обедини толкова много хора, заслужава да получат наградата Сахаров. Благодаря ви. Сега думата има господин Виктор Бущинаро, също за две минути. Но той явно не е тук. Думата има госпожа Хармс за две минути. Als ich äh, die vier Preisträger когато миналата зима през ноември се запознах с четиримата номинирани, движението Евромайдан за мен беше символ на движение, което се отказва от насилие и с най-красивите средства се бори за граждански права и свобода. Никога няма да забравя художниците, музикантите, актьорите, които се опитваха да а, премахнат тъмната завеса около Янукович. Просто като че ли с песните си се мъчаха да я изу, издухат. Мислех си на моменти, че може би именно силата на техните песни ще постави на колене режима на Янукович. Но точно тези песни всъщност събудиха насилие от другата страна. Сред четиримата предложени Тетяна Черновол е млада жена, която беше пребита почти до смърт миналата зима. А, сега актуалната ситуация за обсъждане, на обсъждане на, на носителите на наградата Сахаров изисква да изнеса още един аргумент. Имаше дискусия за споразумение за асоцииране, т.е. Евромайдан спечели, защото те заради това споразумение възстанаха но същевременно в източната част на, наш, на континента, в Русия, беше взето решение да се предприемат действия, включително и военни, срещу това споразумение за асоцииране. Заради коража им да се борят първо срещу Янукович и след това срещу Русия в името на европейските идеи, заслужават да бъдат наградени с наградата Сахаров. Благодаря. Okay, thank you very much for that presentation. Да, много ви благодаря за изложението. Стигаме до петият ни кандидат Аян Хирши Али, номинирана от групата Европа за свободата и пряката демокрацията и господин Джим Карва ще ни представи номинацията. Разполагате с 10 минути. Благодаря ви. Няма да няма толкова много време. Хашим Харси е една много видна дама, която е добре позната. Тя е родена през 1969 година. Днес тя е американски гражданин, тя е политик, активист и писател и е позната преди всичко с своята борба срещу ген... гениталното съкратяване при жените и работи също така в областта на насърчаване на равнопоставеността между половете в обществата, в които се прилага генитално съкътяване сред жените. Хирши Ели напуска Сомалия през 1997 година и последователно живее в Саудитска Арабия, Етиопия и Кения. През 1992 година получава политическо убежище в Холандия и е избрана за член на холандският парламент. Тъй като е добре позната в Холандия по това време със своята дейност срещу гениталното съкътяване сред жените, жените работи съвместно с Атео Ван Гох по филмата потисничество, заплашена е с смърт, а самият Ван Гох е, е убит през 2004 година. През 2005 година Хирши е обявено списание Тайм за един от 100 най-влиятелни личности в света. Тя е получила редица видни награди и трудностите, в които се изблъсква в живота си в Холандия, подобни на трудностите, се буква Салман Рашиди в Обединеното кралство, я принуждават да напусне страната и да, емигрира в, в Съединените щати през 2006 година, където живее и работи и до днес. Благодаря ви. Благодаря. Шестен кандидат е Денис Муквеге. Който е номинирано от групата Същите демократите и групата на Ауде, както и от Барбара Лох Бихлер. Номинацията ще бъде представена от Елена Валенсиано за 5 минути, след което от Луи Мишел от името на Ауде. Елена? Благодаря, госпожо председател. Имам огромната чест на това наше съвместно заседание да защитя кандидатурата на Денис Муквеге. Няма да се опитвам да се конкурирам и да споря с другите кандидатури, защото всъщност това е невъзможно. Всички кандидати наистина заслужават наградата. По-скоро да ви запозная с личността доктор Муквеге. Той е гинеколог от Демократична република Конго на възраст 49 години и от 35 години работи в района Киво един от районите, които са най-силно засегнати от насилието в, от няколко години работи в болница в Букаво, като лекува жени, които са станали жертви на изнасилвания. Той е, е лекувал безброй много жени, а екипът му се превърна в а, така а, място, където отиват жените, за да се възстановят органите им брутално унищожени при изнасилваният. Доктор Муквеге извършва десетки операции дневно и ежедневно се среща с най-грозното лице, което може да има животът. Жените биват изнасилвани от въоръжени банди, някои от тях е, биват е, разкъсвани така, че умират. Други пък биват е, заразени с спин, което е оръжие, което се обръща срещу семействата им. Те биват стигматизирани от общността и веднага попадат в ръцете на същите тези банди а, или в ръцете на войници деца, пък за да докажат а, смелостта си, понякога биват принуждавани да режат гърдите на собствените си майки. Виждате за каква нечувана бруталност става въпрос а, и виждате, че сме много далеч от ефективно, ефективна борба срещу насилието срещу жени в днешно време в онзи район е по-опасно да бъдеш жена, отколкото войник. Това са те, това не са мои думи, а от а, член на мирна мисия на ООН в източно Конго. Е, онези, които са най-застрашени и от ислямска държава, също са жени и деца. Те най-често изпитват на гърба си тяхното насилие. Доктор Муквекбеге наистина е отличен пример. Той дава надежда, той работи не само с жертвите, не само помага, той предава знанията си и дава възможност на жените да се върнат както морално, така и социално към живота. Всичко това почти му коства живота. В неговата страна има масирани актове на насилие срещу всички слоева от населението. В собствения му дом доктор Муквеге е бил нападнат, а дъщерите му са отвлечени. Е, в момента той се е принуден да бъде под охрана в собствената си болница, защото правителството не му помага по никакъв начин. Уважаеми дами и господа, не е една единствена причината, поради която доктор Муквеге заслужава наградата. Хиляди са причините. Има толкова много хора, които се борят срещу сексуалното насилие в целия свят. Това е бич на човечеството, който бил пренебрегван с години. Просто доктор Муквеге се нуждае от силния глас на нашия парламент, за да се обърне внимание върху беззащитните жертви на сексуално насилие в целия свят. Доктор Муквеге насочва вниманието на целия свят върху един конфликт, който се премълчава навсякъде. Това е конфликт, който не виждаме по екраните и не четем по вестниците. Просто знаем, че нещо такова става, но никой не говори за него. Нека погледнем отново към Африка, да не оставяме Африка да стане забравен континент. Нека наградата Сахаров отново да се върне в Африка. От години не я е получавал африканец. Благодаря. Благодаря. Благодаря. А сега Луи Мишел, който ще направи същата номинация. Благодаря, госпожо председател. Трудно ми е да добавя нещо, тъй като а, колегата защ, защити отлично кандидатурата на а, доктор Муквеге. Ще цитирам Маргарет е, Юрсанар. Доктор Дени Муквебе е един от а, е, а, е, основните стълбове на човешкото достоинство. Той е бил а, лауреат на альтернативната Нобелова награда през 2013 година, кандидат 2009 година за ам, наградата Сахаров и за наградата Олов Палма през 2008 година. Той е гинеколог и ам, който обича хората, обича Африка. Той е, помага, лекува жените и момичетата, лекува техните тела и техните души, след като те са били жертва на насилие. Той също, също така а, дава е, рупор и за слабостите на своето правителство, което не взима необходимите мерки, както и общественото мнение, което не обръща достатъчно внимание на случващото в Киву, който затваря очи пред този геноцид. Повече от 6 милиона убити, 500 хиляди е, изнасилени и никаква е, а, никаква надежда за бързо решение на проблема. Така че този, този, този, този човек а, работи и лекува нези жени, които са жертви на сексуални насилия, които са отхвърлени от своите семейства, а, които нямат, нямат абсолютно вече нищо. А, насилието срещу жените е, може би, най-страшният аспект на насилието срещу хората. Това е военно представление, но и подобни действия наистина подкопават основите на а, човешкото достоинство телата, телата на жените стават бойното поле на а, Африка и чрез а, насилията срещу, срещу жените се унищожават народите. Още веднъж мога да кажа, че а, а, доктор Макебе доказва още веднъж, че ние всички принадлежиме на една история, на един народ – отвъд политиката. Той е пример за хуманност и ако му дадеме наградата Сахаров, ние просто ще дадем сила на, он, на онези, които се борят за да помогнат на най-слабите, най-уязвимите, тези, които имат най-много нужда. Благодаря ви. And our seventh and last candidate. Благодаря ви. И седмият ни кандидат е Лейла Юнус, предложена от Зелените Александър Граф Ламстов, Мариете Шаке и Рамона Тремоса. Двама колеги ще представят нейната номинация. Урике Луначек от групата на Зелените и Марейте Шаке от Ауде. Госпожа Луначек, 5 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Една от добавените стойности на градата Сахаров е да даде видимост и да привлече вниманието към места по света, където има редовно нарушаване на правата на човека без наказано. Лейло Юнус, който е председател на Института за правата на човека в Баку, в Азербайджан, винаги е била водач на борбата за правата на човека в своята страна. Когато се срещнах с нея пред няколко месец, пред няколко години, бях наистина впечатлена от тази смела жена, която е водила толкова много борби в собствената си страна. Тя е първата жена, открила, е, отворила приют за жена, жени жертви на насилие. Борила се срещу полити... за правата на политическите затворници, за правата на човека и също така се стреми за намиране на мирно решение на конфликта в Нагорни Карабах и за това в момента режима е обявил за враг на държавата. Тя беше арестувана на 20 юли тази година заедно с съпруга си и Ариф Юнус, след като е изпратила отворено писмо до президента Алиев с въпроса от какво се страхувате, господин президент. За 12 следващия ден тя трябваше на своя ред да се страхува. Тя беше арестувана и при посещение на наблюдателна мисия на ООН е в затвора става ясно, че, не, че немта е нападала нееднократно, но за сега няма положение в условията, по които е задържана. Хората, които познават, е, са убедени, че тя е отличен кандидат за награда Сахаров, а освен това тя се нуждае от закрила сега. Сахаров се бореше като Давид срещу Голията в лицето на Съветския съюз, противопоставяйки се срещу държавната система. И един вид Лейла юнос е съвременният Сахаров, тъй като в днешният репресивен режим в Азербайджан тя е една от малкото, която се борят срещу системата. Но има и други, които се борят заедно с нея, като нейният подвижник, който се опитваше да да, организира кампания преди провеждането на конкурса Евровизия или друг, друг е ден сподвижник, адвокат, който е водил най-малко 2000 дела в съда на правата на човека за азербайджански граждани, но нито един от тях не стига до заглавията на водещите вестници. Ето защо смятам, че ако номинираме Лела Юнос като символ на репресиите в Азербайджан, ще направим един добър избор, като тя се нуждае от защита защита. И ние сме убедени, че наградата Сахаров трябва да получават хора, кои, чието имена не са по първите страници на вестниците и чието имена не са познати по, цялата, по целия свят. Азербайджан е държава богата на природни ресурси. И повечето от нашите държави членки се нуждаят от природен газ и нефт, идващи от Азербайджан. Ето защо за нас, защитниците на правата на човека, е много важно да гарантираме, че в, ден, че в сътрудничеството с Азербайджан защита на правата на човека играе толкова важна роля, колкото политическите и економически е, съображения не е лоялно Съединените сподвижници имат нужда от нашата подкрепа. Така че ви моля, колеги, нека да проявим е, смелост и да насочим прожекторите към една съседна държава, която е съвсем близо до нас, на която не обръщаме достатъчно внимание. Нека да дадем наград Сахаров на една жена, която го заслужава и която живее в съседна на Европейски съюз държава. Благодаря ви. Thank you, Madame Shark. Благодаря ви, думата има госпожа Шаки. Аз искам да кажа още няколко думи наистина за тази той смела жена. Тя е директор на Института за мир и демокрация в Азербайджан. Но освен директор, тя е правозащитник. За продължение на години тя се е борила срещу корупцията, дискриминацията, дискриминацията на, рас, на расова и на ам, полова основа. Тя се, тя се бори за човешките права, нещо, което е абсолютно необходимо и а, в а, Азербайджан. А, тя тя е била заплашвана и в един момент явно, че тя е представлявала такава заплаха, че през август е, е била арестувана, а, като е обвинена в какво ли не а, трафик на наркотици, неплащане на данъци и така нататък. когато мъжът ти отива да я посещава, той също бива арестуван. Всички неправителствените организации също, също са обект на преследване, особено в последно време в Азербайджан. Нека да спомена някой от тях. Това са против, противозащитници, които в, са съставили списък на политическите затворници и които днеска на практика са политически затворници. Така че в Азербайджан не, не, не, не трябва да, да а, потъпва собствените си закони и да използва а, така наречената опасност за сигурността, за преследване на правозащитниците и ем, общественото мнение и Венецианската комисия многократно са препоръчвали на азербайджанското правителство да престане с преследването на правозащитниците, но тези е, съвети или препоръки не дадаха никакъв резултат. Така че мисля, че е, Лейла Янус е символа за онези е, мълчаливи е, жертви, които понасят е, преследванията на азербайджанските власти, но с, е, ако и дадеме е, наградата Сахаров, ние ще им дадеме нови сили и нови възможности на самите тях. Благодаря, колеги. Ние поправи това. А сега давам думата на Елена Валенциано, която ще бъде председател на нашия обмен на мнение. А, господин Петър Лепръв иска да вземе думата. Имате думата. Благодаря. Господин председател, аз няма да кажа а, кой кандидат подкрепен. Искам да кажа следното. Обаче всяка година, когато обсъждаме кандидатирите за наградите Сахаров, се чувствам все по-зле и все по-зле. Все повече са хората, които страдат, все повече са хората, които имат нужда от нашата подкрепа, а ние даваме наградата на един единствен човек. Тоест всички кандидати заслужават нашата награда, като че трябва да направим някакво нещо за да а, а, наградиме повече хора, може би да имаме някакси така а, подход а, по-глобален, а, примерно наградата за цял континент или. А, защото аз подкрепям а, практически всички кандидатури, защото смятам, че всички заслужават а, тази награда. Но най-вероятно пак и този път ще пува, ще избереме един кандидат, но трябва да намерим начин да възнаградим и другите, защото всички заслужават. Благодаря, господин Петър. Кой беше следващия? кажа няколко думи по казаното за господин Лъйке. Както каза господин Петърле, наистина всички кандидати, всички а, с, а, предложени заслужават нагладата Сахаров, така че е много трудно да избереме защото трябва да избираме между добри е, кандидати. В никакъв случай не можем да отхвърним един за сметка на друг. Но аз бих искал все пак да подкрепа по-особено кандидатурата на доктор Мукавеге, защото в нея се съдържат много послания. Послания към Африка, един забравен, беден континент, един континент, който е наказан. Ние отправяме послание срещу геноцида, срещу войната, срещу е, изтезанията войната, която се шири по този континент. Едно послание към онези, които е, пожертват своя живот, за да спасат другите. Едно послание към жените, които, които са забравените е, на континента. И едно послание към онези жени, които биват лекувани от този лекар, не само тялото им, но и душата им. И бих искал да кажа, ние сме предлагали вече кандидатурата на доктор Муквеге преди пет години. Мисля, че сега е момента наистина да му дадеме наградата, която той не получи тогава. Подкрепяме. Господин Пред. Много ви благодаря, госпожо председател. Не, напред бих искал да поздравя колегите, които представиха номинациите за наградата Сахаров, да ги поздравя за техния избор и за качеството на техните изложения. На второ място бих искал да подчертая факта, че много от колегите, които вземат участие в разискванията, свързани с правата на човека и в частност спешните случаи, свързани с правата на човека, са сред колегите, които взеха думата, за да представят кандидатите. Опасявам се, че най-важното е да има ясно мнозинство в подкрепа на носителят на наградата Сахаров, защото една награда, по принцип и наградата Сахаров в частност, не е само претекст за отправяне на послание – много често се споменава тази идея за изпращане на послание, като че ли може да се отправи някакво послание без съдържание. Според мен Рад Сахаров не е послание, а е израз на един политически избор. Изпълни много ясно, че в момента, в който започна на арабската пролет, политическият избор някак си се определи съвсем естествено и спонтанно и всички се съгласихме, че в всяка държава, обхваната от това политическо движение, трябва да намерим отделни личности, които нямат определена политическа ангажираност. Най-важен за мен е изборът, който ще направим сега. И от тази гледна точка ми се струва, че избор, който ни се налага, който сме длъжни да направим тази година, е свързан с политически, с събитията до голяма степен предизвикани от политиката и действията на Русия. Тоест, положението е толкова ясно, че не знам как може някой да се противопостави и на кандидатурата на Евромайдан. Благодаря ви, още четирима колега, които са а, поискали думата. Госпожа обио Гусман. Благодаря ви, госпожо председател. Ние отказваме да участваме в лицемерието, като представлява наградата Сахаров, защото според нас това е неправилно използване на правата на човека. Служава си само да погледнем кой беше, кои бяха лауреатите през последните години. Дамите в бяло, други активисти в Куба, които съвсем очевидно са част от движението на съпротива в Куба срещу Съединените щати. Така че, моля ви, не правете кандидатури за тази награда, ако ще подкрепяте политически цели, а не правата на човека. Не дайте правата кандидатури като движението довело до държавен предват в Украина. трябва да, ако искате да направите свободата на човека, нека да осъдим войните, които се водят в името на нефта, нека да осъдим богатите държави, но нека да не се подиграваме по този начин с хората чрез подобни награди. Да, ще ви дам думата след няколко секунди. Искам да реагирам на това, което казахте току-що. Естествено, че всеки а, си има собствено мнение за досегашните носители на наградата, но смятам, че се намираме в демократичен парламент, който взема демократични решения с мнозинство и те трябва да бъдат уважавани от всички, независимо от личното им мнение. Повтарям, това е демократичен парламент, решенията се вземат по демократичен път, никой не ни ги налага. Господин Панцери. Благодаря. Оставам с впечатлението, че лицемерни са само онези, които служат единствено на собствената си съвест. Смятам, че всички кандидатури са положителни, всяка за себе си е основателна. Смятам също така, че положението с правата на човека в световен мащаб е изключително сложно и че наградата Сахаров може да послужи именно за насърчаване на борците за човешки права. Но тук трябва да отчитаме и някои политически моменти. Госпожа Луначек каза, че трябва да се внесе светлина в тъмнината а не да се осветлява онова, което така или иначе е на светло. Всички кандидатури са добри но трябва да направим политическа оценка. Обръщам се към онези, които подкрепят Евромайдан това движение е, беше достатъчно зачетено от този парламент. Приехме и резолюция за Украина. Мисля, че сега е важно да се правят политически оценки, за да се направи верния избор. Лично аз смятам, че африканският континент е от изключително голямо значение. Става въпрос не само за лекаря-гинеколог, но и за това, че в момента се шири ебола, че положението с здравеопазването там на място е изключително а, сложно. Трябва да помислим за отвлечените е, момичета в Боко Харам. Това са все неща, които превръщат континента в фокус на вниманието ни. За това подкрепям кандидатурата на доктор Могвебе и се надявам, че той ще намери широка подкрепа. Благодаря, господин Нахта. Благодаря. Аз също искам да изразя мнението си срещу каквато и да е диктатура. действително трябва да подкрепим онези, които са се борили за човешки права и са получавали наградата Сахаров в миналото. Някои кандидатури бяха спорни, но всички те са вършили много смели дела. Аз съм аз искам да внеса още един момент в дискусията за Денис Могвебе. Защото говорим за солидарност с Африка, но всъщност става въпрос за много повече. Там има различни слоеве на населението. Сега а, става дума за човек, който е лекар. Той можеше да стане а, е, богат а, е, с, благодарение на про, професията си, но той а, е, не го направи. Той прави всичко за хората. Той е изключителен пример. А, Африканските лекари печелят много, имат луксозни клиники в столиците и доктор Могвебе можеше да направи същото. Не, той отива в Мокаво, една от, един от най-опасните райони, влага всичките си средства и цялото си време, за да помага на жените в нужда защото във висшите слоеве на африканското общество рядко се среща солидарно. За това го подкрепям. Благодаря ви. Аз присъединявам към колегите, които осъдих изказването на една от колегите ни, свързана с заслугите на различните носители на градата Сахар в миналото. Всеки един от тях по свой начин е защитавал правата на човека, демокрацията и свободата. Член на Европейския парламент от 15 години насам и всяка година е много трудно решението кой служава да получи наградата. Всеки един от кандидатите има своите постижения, своите заслуги и може да получи с пълно право наградата. Аз лично смятам, че кандидатът предложено от моята група в момента най-много заслужава наградата, тъй като християнските младсинства в Близкия изток са заплашени под въпроса с абсолютно им съществуване. И ако ние като европейци не защитим християните, който по света ще го направи? От години наред ми е много трудно да получа подкрепа в този Европейски парламент, когато постигна въпроса за потъпването на християнското младсинство в а, Близкия изток, в Африка или в източна Европа. И през едва през последните няколко години а, получих малко повече подкрепа, сякаш си се събудихме и видяхме какво се случва и се стигна до тези зверства. И а, бруталната жестокост срещу християнското мълчество, язидите, туркмените и другите мълчинства под а, насилието на исламска държава. По въпроса за Евромайдан също много активно действах. Съгласен, това е една много важна тема и руската агресия не бива да бъде забравена. Но ако погледнете носителите на наградата Сахаров имаше редица, които се вписват в една и съща последователност. Преди няколко години имахме лауреат от Беларус Имаше и четири носители на наградата от Африка, от създаването и насам, но нито веднъж до сега не е имал носител на наградата, който да се бори за правата и за защита на християнските младсинства на изток. Ето защо смятам, че сега трябва да подкрепим това младсинство, което наистина е заплашено от а, изчезване и то, доставяйки наградата на един християнски духовник и на един мюсюлманин, Борис защита на това на младсинство. Е, президента, благодаря, госпожо председател. А, просто не мога да понасям а, да се показва неуважение към носители на наградата Сахаров. Това е демократичен парламент, избран от гражданите на Европа и тяхното решение трябва да се за чита. Госпожа Долорес каза, че трябва да се отнасяме професионално. Какво значи това? Не признавате коража на всички номинирани за наградата Сахаров за мен е проблем кого да изберем. Всички номинации по свой начин са валидни. Е, Най- много ми се иска да мога да гласувам за всички тях, защото те всички заслужават наградата Сахаров, защото застрашават собствения си живот, за да се борят за свобода, рискуват много повече от който и да било от нас тук в този парламент. Моля, вземете си думите за назад господин Коша. Благодаря. Няма да говоря като заместник председател, а ще изразя личното си мнение. В парламентарния дебат могат да се изразяват всякакви мнения. Позицията на моята политическа група все пак е полити... позиция на милион и половина привърженици. Ние ви слушахме, моля, изслушвайте ни и вие. Не сте съгласни с нашата позиция, е чудесно, но позволете да я защитаваме. Господин Юлек. Е, Тън вибор. Благодаря. Много е труден този избор. Още в самото начало, когато в политическите групи се правеха препоръките за номинации, никак не ни беше лесно. Смятам, че голямото мнозинство от нас не би поставил под съмнение който и да било от кандидатите. Ние се възхищаваме на всички тях. Но нека да припомня, че Андрей Сахаров цял живот се е борил не само срещу съветската система, а и срещу подобен менталитет изобщо. Тоест, ние присъждаме наградата Сахаров, за да зачетем и хора, които не са герои от заглавията на вестниците или от първите новини по медиите архиепископ Сако Махмуд Ел Асали. Това е кандидатура, която е много ценна защото става въпрос за милиони е, християни, които се представляват от е, епископа и патриарха. Хора прокудени от родните си места, загубили всичко, което притежават. И ако присъдим наградата на тези хора, ние ще зачетем и всички тези жертви, за които те се борят именно за тези малки герои, които не срещаме ежедневно в новините. Господин Махмуд Ала Сали е герой за, заради всички тези е, хора, които, чието граждански права той желая да защити. Много често тези хора стават и жертва на изолация от е, мюсулманското общество. Това е втори феномен, който често бива забравен. Това, което наблюдаваме в Близкия изток е силно обезпокоително, защото е застрашен мирът, е, защото има много омраза. Наистина смятам, че тази кандидатура, тази двойна кандидатура има и двойна стойност. защото по този начин ще възнаградим и ще уважим две групи от населението. Uh, С слушам подобна дискусия в продължение на години. 10 години вече, да. Много е трудно да а, решим, да изберем а, между много заслужили кандидати. Затова, че, на, затова смятам, че нашия подход а, трябва да бъде минимално изключване и максимално включване. Защото, както каза колегата Мърчек, целта е да има а, повече защита за онези, които са в а, а, затворите, да им дадеме повече възможностите. Така че какво? А, кой е най-добрия? Евромайдан, но също и много други. Така че мисля, че Европейския парламент, европейските институции трябва да започнат кампании, за да дадат гласност и видимост не само на спечелия наградата, а и на всички кандидати, а и включително нашата външна служба трябва да прави възможното за а, така да прави реклама на онези които са кандидати и нашата външна служба да упражни мониторинг, да проследява как, как се, каква е тяхната съдба по-нататък. Благодаря. Господин Башир и след това господин Асис. И с това ще приключим. И аз ще направя няколко заключително едно заключително изказване. Дами и господа, слушах много внимателно всички предложения. Всички кандидатури са отлични. Аз също лично смятам, че Денис Маклаге има нужда от нашата подкрепа. Аз също така ам, смятам, че и кандидатурата на Еромайдан е добра, но нека да да не излизаме с религиозни аргументи. Нали? нека това да не, бъде, да не бъде ем, аргумента. Нека. Да, разбира се, трябва да, да се знае, че и а, мюсулмани са а, обект на а, под потискане, са жертви. Погледнете какво става в Миенмар, Бирма, където има екстремисти будисти, има екстремисти в Китай, така че нека да не бъдеме ксенофоби и нека да не избираме по религиозни и вероисповедателни причини. Всички трябва да имат възможност да вземат думата. Господин Асис. É a primeira vez que participo nesta comissão, neste processo de discussão da atribuição do prémio Sakharov. Andrei Сакаров foi... За пръв път участвам в а, а, избирането на кандидат за наградата а, Сахаров. Сахаров беше виден правозащитник в 80-те години. Колег, това казаното от колегата беше наистина вярно. някои казват, че, че ние правим фарса, всъщност а, Сахаров е он, онзи, който се бореше срещу фарса, който се разиграваше по това време в Съветския съюз. така че трябва обаче да избереме и този избор трябва да има политическо основание. За това предлагам да дадеме наградата на доктор на африканския доктор, доктор Магабе, тъй като по този начин ще наградиме и Африка. Като разбира се, това в никакъв случай не е за сметка на всички други кандидати, които заслужават от е, изцяло а, нашата, а, нашата подкрева. Но ако искаме наистина да подкрепиме човешкото достоинство, човешките, е, човешките права, трябва да я дадеме на човека, който в Африка се бори за това. Благодаря. И следващия. Е, е е, Благодаря много. Искам съвсем накратко да отговоря на господин Башир по повод на номинацията на Махмут Аласали и Луис Рафаел Сако. Той каза, че не бива да бъдем ислямофоби. Ние номинираме мюсюлманин, който е загубил живота си, защитавайки християните. Според мен е най-малкото неуместно да ни наричате ислямофоби по този повод. Bueno, yo no, no creo que les haya llamado islamófobos. Creo que estaba haciendo una... Благодаря. Не смятам, че той имаше предвид, че сме ислямофоби, просто разсъждаваше. Вашата позиция, господин Тенок и госпожа Шторк, стана ясна. Няма други желаящи да се изкажат. Благодаря на всички за участието в дискусията. Благодаря и на съпредседателите от другите комисии. Благодаря за времето, което ни отдалихте много добре знаем, че наградата Сахаров е една от нещата, които се чуват извън този парламент. Хората говорят за това. За това искам да ви кажа какви са следващите стъпки във връзка с присъждането на наградата. Ще има ще се гласува вече кратък списък от трима кандидати на 7 октомври в общо заседание на нашите комисии и този кратък списък ще бъде внесен в председателския съвет на парламенто, който ще вземе решение на 16 октомври в Страсбург. До тогава всички могат да лобират за кандидатите си. Благодаря ви и ви желая приятна вечер.